Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. И по точка 21а бих искал да дам думата на Томас Ман, за да ни запознае със е, състоянието на нещата по е, проекта за наземното обслужване – в летищата. Благодаря. Исках съвсем накратко да кажа нещо по отношение на темата, която обработваме с Комисията по транспорта. Имахме в Страсбург смесено заседание и представих нашата позиция на нашата комисия. Докладчика направи ново предложение, което се обсъжда в момента. Докладчикът смята, че трябва да има трети оператор при летищата и квотите да се завишат. Тоест, при 15 милиона пасажери, летища с такива, такъв обем, Комисията предлага 5. И багажа да, е, и товарите да се завишат на 500 тона. Альтернативата предпостави една клауза за субсидиарност за третия оператор. Мисля, че в тази посока може да постигнем компромис. Друго предложение. Е, кога трябва да влязат в сила правилата? Докладчикът предлага преходен период от 5 години плюс 2 години, т.е. общо 7 години, е, общо преходен период. Значи либерализация от една страна означава и спазване на правилата от друга страна, то правилата, които ние формулираме. Тоест, ние трябва да помислим за условията на труд, за възможност за по-дълго обучение, а не както иска комисията, обучение съвсем кратко обучение, няколко дена. И въпросът за квалификацията също трябва да е взет предвид. Има обаче един проблем. Някои докладчици в сянка казаха, че параграф 2 трябва да бъде променен. Става дума за следното. Правилото, което, е, по което се споразумяхме, засяга обработката на багажа, на товарите и е, услугите на летищата. Това са тези области, но другите области са вече либерализирани и са конкурентоспособни. Тоест, има един такъв проблем, Стивън. Трябва да го решим. Дали да дали да преосмислим всичките 11 области, а не само тези, които посочих. Не зная дали може да постигнем компромис, така ми се струва. Следващата седмица някои политически групи не са в Брюксел. Ще имам обаче двустранни разговори. Но когато сме в Страсбург, ще организирам заседание с докладчиците в Сянка, за да може да се опитаме да постигнем споразумение. Графика ще си го спазим, мисля, защото до средата на февруари ще имаме единна позиция, надявам се, ако нещо дължим срока. Имаше и две политически групи, които казаха да оставим всичко, нищо да не, никакво решение да не се взема. Това също е възможно. Обаче, е, пакета, който беше до сега, е, не съществува като такъв вече. Слотовете за самолетите, за кацане и излитане, това все още се обсъжда, но има и други области, които предстоят да бъдат регулирани. Ще видим как ще протекат и разговорите с комисията. Надявам се обаче това, което сме, по което сме се споразумели заедно, да се влее в общата творба. Благодаря. Желаете ли да се изкажете, колеги? Аз просто бих искала да обърна внимание на колегите на това, че Ролята на нашата комисия в хода на преговорите е много важна и трябва да си запазим възможността да внесем повторно измененията и допълненията в пленарната зала, ако преценим, че постигнатото споразумение не удовлетворява. Благодаря ви, господин Ман, за това, че ни осведомихте. Комисията желая ли да се изкаже? А, всъщност няма представители. Или... Да, заповядайте. От името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа, тъй като наистина дневният ред е крайно натоварен. Бих искала да подчертая обстоятелството, че комисията държи особено на актуализацията на текста за наземното обслужване, тъй като без нова уредба текстът от 1996 година ще остане в първоначалното състояние, което не удовлетворява с оглед подобряване условията на труд на заетите е, в е, тази дейност лица, тяхното обучение, а между другото, вие вече отправихте категорично послание в смисъл на това, че ние трябва е, да подчертаем особено въпроса за професионалната квалификация и Европейската комисия се солидализира с този апел. А за гарантирането на доброто обслужване на летищата, на, на на едно добро ниво на, на качеството. Днес това е особено трудно. Засяга се удобството и качеството на обслужване на пътниците и Разбира се, от друга страна е, възниква въпроса за економическата ефективност и конкурентоспособност на наземното обслужване, пак в интерес на потребителя. Един фундаментален въпрос, който категорично бе подчертан по време на пленарната сесия през 20 декември, е въпросът за отварянето на пазар, неговата либерализация. И по този въпрос, макар и особено да държим на възможността да, големите летища да имат достъп до трети доставчик на наземни услуги, се отнасяме с разбиране също към това, че Следва да се преразгледа въпроса за праговите равнища, както и за преходния период. И по този въпрос, съответно, комисията е готова да върви по пътя, който вие, вашата комисия, трасира, имайки предвид сложния характер на тази материя. Що се отнася до е, правата и трансферите, по 12 член за трансферите и 40, който също е много важен, е, що се отнася до правомощите на държавите членки, ние също сме готови да се вслушаме във вашите мнения. Като очакваме, че парламентът ще даде втора възможност на този текст с цел подобряване качеството на обслужването е, на европейските летища и така ще можем да приемем общ пакет по наземното обслужване, по слотовете и по шумовото замърсяване, за да повишим възможностите на нашите летични комплекси на световната арена. Благодаря. Както знаете, ние отдаваме голямо значение на въпроса за условията на труд. и е, нашият докладчик е, е снабден с недвусмислен мандат в това отношение. Ще започнем гласуването, ако не възразявате групите в пълен състав ли са. Ще поизчакаме.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 Шер колеги, си вле бих Така, хайде да започнем, уважаеми колеги, по 22 точка. Докладът на госпожа Фотание след първа точка, изменение 48, моля, които са за да гласуват, против, въздържали се, трябва да проверим. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. е, по-равно са гласовете, 17 на 17, двама въздържали се, не се приема, 50-то изменение, които са за, моля да гласуват, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно L за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, Въздържали се. Приема се. Да проверим. Добре, по 53-то изменение започнете гласуването. Прекратете гласуването. Шестнадесет на 18 не се приема. Господин Ори, само да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 60-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-во и 62 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно гелатинско за, против, въздържали се, приема се. Компромисно КК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 против, въздържали се, отхвърля се. 76-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис йот йот за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 83 и 172 за, против, въздържали се, приема се. 85 против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно и за, против, въздържали се, приема се. 89-то за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Йот за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Стотно за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 в две части. Първа част без думите и механизъм за ов. За първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за добавянето им за, против, въздържали се, Приема се. Не. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 за. Против. <laughs> Въздържали се. Отхвърля се. Е, четвърто от Реги. За. Комисията регионално развитие. Четвърто. Докладчикът е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно О. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. А не. Либерали са за. 122 за. Не, проверка. Добре, проверка. 121 започнете гласуването. Социалисти и демократи гласуват с един повече. А?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 Компромисно П. За. Против. Въздържали се. Приема се. 129-то с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 130-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 134 за. Не, 133-то, 134-то пада. 133-то за. Против, въздържали се, приема се. 136-то за. Против, Въздържали се, отхвърля се. Реги 14 за. Против. Въздържали се, приема се. 137 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис Ку за. Против. Въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Реги 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Реги 13 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. Реги 5 за, против, въздържали се, приема се. Реги 10 за,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 Компромис У за против въздържали се приема се. 166 сусно за против въздържали се приема се. Сто за. Отхвърля се. 168 за против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Можете да си смените ръката, <laughs> да не ви умалее, ако искате. 180 е, за, против. 180 за, моля. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 180 Гласуваха ли всички? Социалистите? Добре е при социалистите. Бройката. Както винаги. Значи, прекратете гласуването. 39 за, 7 против. Заслужаваше си да се провери. Не беше ясно, че мнозинството е толкова голямо. Така, 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се. Кой е за? Ко е? 185. Против, въздържали се. Приема се. 186 за. Против, въздържали се. Приема се. 187 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 188 за. Против, въздържали се. Приема се. Устното изменение на докладчика сега. За против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. По визите второ изменение, за, против, въздържали се. Кой е? Номер 2 е това. За, против, въздържали се, приема се. Третото сусно изменение. Няма възражение. По трето за, против, въздържали се, приема се. Проверка на трето изменение по преамбюла. Пак социалисти и демократи гласуват с един повече, моля. 18 за и, и прочее не се приема, бе, бе, бе, прави бяхте. Четвърто изменение се прие току-що. Пето за, против, въздържали се. Приема се. Шесто против, въздържали се, отхвърля се. Седмо, сусно, пада. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, не се паникосвайте, моля ви се. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 17 то нямаше нужда да гласуваме, тъй като 166-то е прието. Осемнайсто обаче ще гласуваме, понеже 168 беше отхвърлено, така че 18-то изменение е за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за. Предлагам да не го гласуваме групите приемат. Значи 210-то направо за против. Въздържали се, отхвърля се. 208 за. Против, въздържали се, приема се. 211 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б, Б, за. Против, въздържали се, приема се. 213 за. Против, въздържали се, приема се. 214 за против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, отхвърли се. 216 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромис ЦЦ за, против, въздържали се, приема се. Компромис ДД <clears throat> за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли 223? 223 го проверяваме. Гласуваха ли? Прекратете гласуването. 18 на 24 пада. Трима въздържали се. Прави бяхте, не се приема. 223 за. 224 е, за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 225 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 226 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 227 за против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, Е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ФФ, за, против, въздържали се, приема се. Компромис ГГ, за, против, въздържали се, приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 разделно, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш, хаш за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и и за, против, въздържали се, приема се. 261, 51 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега по електронен път целият текст. Un plus de trop, ça change. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. 39 за, 5 против. Поздравления за докладчицата. И благодаря много на госпожа Фонтанье. Е, тя отсъства но моля да й предадете моите поздравления. И въпреки своето отсъствие, тя прие да гласуваме тази сутрин по нейния доклад. Бих искала да информирам колегите, че предвид социално-економическата и финансова обстановка днес няма друг текст, който да бъде внесен в пленарната зала по този въпрос, тъй като, както знаете, докладът на госпожа Ферера бе отхвърлен от економическата комисия на парламент. Не знам какво ще стане от тук до е, влизането на доклада Фонтание в пленарната зала, но такова е положението към днешната дата. Имаме един единствен текст и е, толкова повече дължим благодарност на докладчицата за старанието ни да ни доведе до позиция. Сега пристъпваме към 23-та точка. Отговорността на държавата на знамето по отношение на прилагането на директивата е, за изпълнение на, спогод... на спогодбата, сключена между партньорите, които са изброени тук. Предлагам да гласуваме първо, второ, трето, четвърто амблок. Моля, които са за да гласуват. Приема се. Четири за против, въздържали се, приема се. Пет, шест, пет и шест, извинете, само пет. За, против, въздържали се, приема се. 4 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. 21 за, 23 против. Отхвърля се. 6 и 7 се гласуват в блок за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Приема се, да. Транспорт 7. 7. За, против, въздържали се, приема се 8. И транспорт 9 поправя се вратора. За, против, въздържали се, приема се 9. За, против, въздържали се. Отхвърля се, но нека да проверим. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа против, 21 за. Транспорт 10 за, против, въздържали се. Поправка 10 и транспорт 11 за, против, въздържали се. Приема се. 11. Да проверим 11. Край на гласуването. 26 гласа за, 18 против. Приема се. Изменение 12. Транспорт за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Транспорт 15. За, против. Транспорт 15. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се. Ще проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа срещу 21. Изменение 16 за, против,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 Contre, abstention adopté. 24 и 19 de transport. Приема се за 19 за против, въздържали се, приема се. 25 и транспорт 20. Транспорт 34, ки est Транспорт 34 за, против, задържали се. Ще проверим още веднъж, въпреки че мисля, че се отхвърля. Транспорт 34. Край на гласуването. Да, отхвърля се с 23 гласа и 20 за. 66 за, против, въздържали се, приема се. 26 и транспорт 21 за, против, въздържали се, приема се. 27 и транспорт 22 за, против, въздържали се, приема се. 28 и транспорт 23 за, против, въздържали се, приема се. 29 и транспорт 24 за против въздържали се приема се. 30 и транспорт 25 за против въздържали се приема се. Да гласуваме ли до края на страницата до транспорт 31 амблок? За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 до транспорт 41 за, против, въздържали се, приема се. 46 до 46 за 46. Изменение 46. Нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за и 21 против. 47. Също електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 23 гласа против, 21 за. 48. Електронно гласуване отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 22 против, отхвърля се. 49 за, Не, няма да гласуваме. Поправя се оратора. 50. Моля, електронна проверка. Всички ли гласуваха? Приема се с 22 гласа за и 21 против. Приема се. Приема се, не забравяйте. 51 за, против, Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 22, по 22 гласа за и против. 52 отново електронно ще гласуваме. Всички ли гласуваха край на гласуването? Същия резултат. 22 на 22, следователно отхвърля се. 53. Добре, че провеждаме толкова много дебати в комисията. Край на гласуването. Не се приема. 22 на 22 гласа. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се. Нека да проверим по 55 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа срещу 21 за. 57 за, против. Ще проверим по 57 изменения. Край на гласуването. Отхвърля се 23 против срещу 21 гласа. Изменение 59 за, против, въздържали се. Ще проверим електронно. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за 19 против. Това е по 59-то. Нека да повторим гласуването. Не сме гласували по 58, защото 57 се отхвърли. Затова сега правим електронна проверка по изменение 59. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за, срещу 8 против. Благодаря за подкрепата. Изменение 60 за, против, въздържали се. Нека все пак да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 гласа срещу 21 за. Не с бълшинство, но все пак. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа при 21 за. 60, 71, е, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 42, за, против, въздържали се, приема се. Транспорт 1, за, против, Кой е за транспорт 1? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Транспорт 1. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа срещу 20 против. Транспорт 2. За, против, въздържали се. Приема се. Транспорт 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме докладът с измененията. Ще гласуваме електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 37 за, 2 против, 5 въздържали се, така че се приема. А сега гласуваме а, за проекта за резолюция, законодателна резолюция. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 37 за, 2 против, 5 въздържали се. Приема се. И сега, след решението на координаторите, за първи път ще приложим нашето ново правило номер 70, което изисква да гласуваме, за да видим дали подкрепяме началото на преговорите с съвета по документа, който току-що приехме. Дали сте съгласни мандатът за преговорите да бъде този доклад. И доклад е изготвен от мен, докладчика в сянка от НЕП, господин Ори, господин Дебако от АЛДЕ също докладчик в сянка, господин Ламберт от Зелените също докладчик в сянка. Извинявайте, сбърках ви, поправя се оратора, сбърках пола. А, и господин Ле Ерик от за Има ли някой от делегациите, която е против? Можем всъщност да изберем и заместник председател. Съгласни ли сте с този мандат за водене на преговорите и съгласни ли сте с членовете на екипа, който ще участва в преговорите? Моля, гласувайте електронно. Господин Леярик иска да каже нещо. Но ще ви дам думата след гласуването. След приключване на гласуването. Не мога да ви дам думата, докато гласуваме, знае, че малко неприятно. Можем ли да дадем думата? Да, имате думата. Благодаря. Съгласен съм с доклада и го подкрепям, но мисля, че трябва от една страна да бъдем експедитивни, но от друга страна при прилагането на правило 70 това означава, че няма да имаме дебат в пленарна зала. Тоест, ние се споразумяваме за нещо, което предхожда дебата в пленарна зала, следователно аз не мога да подкрепя а, такава а, процедура. Тоест, вие ще гласувате против мандата, така ли? За първи път прилагаме това правило председателя, така че бих искала да чуя от вас а, ясен отговор. Първо, днес гласуваме официално. А в нашата комисия това е отдавна вече установена практика. Ние гласуваме в комисия, след което преминаваме към преговорите и достигаме до първоначално споразумение с съвета. Това е новия вариант на правило номер 70. Промяната се състои в следното. Ако Ако нямаме подкрепа, бихме могли все пак да поискаме а, обсъждане в пленарна зала, за да започнем преговорите, но това не е необходимо. Не е задължително, извинете. Позволете да започна от начало. Новия вариант на правило номер 70 на практика облича в законова форма практиката, която вече съществува в економическата комисия и в други такива, а именно, че окончателното гласуване на някакъв доклад или решение не е задължително в пленарна зала. В някои случаи, особено в пакетите, които се занимават с надзорни дейности, просто Измененията се гласуват и се иска мандат по доклада в пленарна зала. същото се отнася и за законодателните решения. И именно това правим в момента. В бъдеще, когато по политически съображения е наложително, разбира се, ще процедираме и по този начин, но в момента ние работим по една вече установена практика за решения и за предоставяне на мандат от комисията. Мисля, че правилно тълкувам новото, прави, новото правило. Разбира се, секретарията би трябвало да го потвърди. Но все пак става дума за, за прилагане на едно правило – такъв случай нека да гласуваме по мандата за провеждане на преговорите и за екипа, който ще ги води. Край на гласуването. 37 за, 3 против, 2 въздържали се. Благодаря ви. Благодаря ви за мандата, който току-що ми гласувахте и позволите, позволете да кажа, че въпреки, че никой от дебатите и в комисията, и в заседанията на докладчиците в Сянка не, се, не са се занимавали с този вид гласуване. Зная каква е позицията на различните парламентарни групи, но това в никакъв случай няма да се отрази на качеството на преговорите, които ще проведем съвместно с Комисията по транспорт и с онзи, който е изготвил становището. И така, по точка 24 господин Стивен Хюс е докладчика първоначални а, мнения за рисковете за здравето на работното място, свързани с наличието на азбест и възможностите за пълното премахване в бъдеще на наличния отговор. А, за против, въздържали се, приема се. 22. За против, въздържали се, приема се. 33. За против, въздържали се, приема се. Компромис е Г. Е, приема се. 39 за, против, въздържали се. Приема се. 40 за, против, въздържали се. Приема се. 6. За, против, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Приема се. 44 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис Х. За, против, въздържали се. Приема се. 47 за, против, приема се.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 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1, е, Л, извинявайте, за, против, приема се. 74 за, против, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против. Приема се 84. За, против, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се. Приема се. 89 за, против, въздържали се. Ще проверим електронно. Моля, гласувайте по 89.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 против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5. 5. Едно. Е, за. Против. Приема се. 13 НВ. За. Против. Приема се. НВ 15. За. Против. Приема се. 98 за, против, приема се, 99 за, против, въздържали се, приема се. Едно, NV за, против, въздържали се, приема се. NV2 за, против, въздържали се, приема се. NV17 за, против, въздържали се, приема се. NV АМ Хунда 100. 100. Гласуваме 100 за, против. Прието. 101 за, против. Приема се. 102 за. Против. Въздържали се. 101. Искате да проверим 101. 102. 102 гласуваме за. Против. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. МВ3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104 за против, въздържали се. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се. 105, моля, 105 гласуваме за, против, въздържали се. От... Приема се. 107 за, против, въздържали се. Ще проверим 107. Моля, гласувайте. Euh, le vote est clos. 24 pour, 19 contre. C'est adopté. 108 qui pour. 108 за, против, въздържали се. Приема се. 109 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисо. За. Против. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112. 13 и 14 за. Против. Приема се. NV9 е, за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за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 Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Б, компромис Б, 23 е, 24 за, против, приема се. 25 за, против, приема се. 26 за, против. Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека проверим. Проверяваме електронно. Край на гласуването. 22 на 20. Приема се, значи. И сега крайното гласуване върху целия текст. Моля, гласувате електронно. tout le monde a pu voter, le vote est clos. 40 pour. Край на гласуването. 40 на 2. Поздравление за докладчика. И си vous avez encore de la force, Ако имате още енергия, преминаваме към точка 25. Господин Халет, докладчик по доклад собствена инициатива социалната отговорност на предприятията, насърчаване на интересите на обществото и път към устойчиво и приобщаващо възстановяване. Компромис С. За. Да. Искам да кажа предварително за списъка. Благодаря на секретарията за подкрепата. Едно и 1.30 да измененията да ги преместим в изменение 60-то. Е, споразумяхме се за това и тъй като има много Председателката, не може да променяме списъците в момента. Много е сложно. Е, аз не съм точно във форма в момента, така че много ми е трудно да променяме списъка. Моля, бъдете съвсем ясен какво искате да направим и какво да не правим. Добре, е, извинявам се, че говорих бързо. Най-напред. Списъка е правилен. И благодаря на секретарята за помощта. Всички са включени в списъка. На второ място има много изменения. Няма нещо, което не е включено, но вместо да гласуваме по-отделно, споразумяхме се с групите и с докладчиците в сянка, просто за да спестим време. 26 е, и 1.30 е, да гласуваме заедно. Има и параграфи от други комисии. Това, което ми каза секретарята, е, че може няма да изменяме нищо, но просто да видим дали има логическа последователност при гласуването. Тоест, да искам да по този начин да сме по-прозрачни и по-бързи в гласуването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 за, против, приема се. 33 за, против, прието е. 34, 36 е, за, против, отхвърля се. Компромисите за, против, приема се. Юри 5 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, приема се. 43 за. Не, 42. Проверяваме. Гласувахте ли?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 на 43-то. За, против, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Компромиса е за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. АА. Компромиса, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. F за, против, въздържали се, приема се. Едно от, на АФЕК, първата част за, против, въздържали се. Против. Това пада, не би трябвало да гласуваме, казва докладчикът. Инта едно. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Трябва да гласуваме. Трябва да гласуваме за АФЕТ 1. Значи втората част. Против, въздържали се, прието е. Добре, това не повлиява инта 1,57. Сега гласуваме 58 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, Приема се. 65-то. Не. Не, не е допустимо. 66-то. За, против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно. Le vote est clos. 19 pour, Край на гласуването. Прието е. Компромис Хаса, против, въздържали се, приема се. 70. За, против, въздържали се, приема се. 71. За, против, въздържали се, приема се. Компромис. Юри 4. За. Гласуваме Юри 4. За. Против. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме 73. Странно е, че сте против, но нека проверим. Проверяваме 73-то. Турма да пивоти. Вътекло. Край на гласуването. 18 за, 20 против. Благодаря на Лоран Шонти. Благодаря, че трябваше да проверим. И така. 73-то на Лопе Фонтане. Да, не е, при не е прието. 74-75 за госпожа Есая. Има прекалено много социал, социал, социал, социалисти и демократи гласуват повече. Ако има един социалист повече, веднага ще го види. Ако дори да не го видя, е, то ще се покаже на, на машината, на екрана. Така че всичко е наред. Разбирам. И е хубаво, че сте толкова внимателни по този доклад. Но социалисти и демократи имат много какво да кажат. И така, 74 за, против, въздържали се. Не се приема. Компромиси за, против, въздържали се. Приема се. Осемдесет за против. Приема се. 86 за против. Отхвърля се. Компромис Йод за против. Приема се. 92 за, против, приема се. Компромиска за, против, въздържали се, приема се. Сто две за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромисел за, против, въздържали се, приема се. Компромис е. За, против, приема се. Компромис е. За, против, въздържали се, приема се. Юри 6. За, против, приема се. Афет е 4. За, против, въздържали се. Въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но нека проверим АФЕ 4. Le vote, le vote Моля, гласувайте сега. Вот е кло. 34 pour, 1. Край на гласуването. 34 за. Един против. Три въздържали се. Добре. Прието е но не беше ясно. Афет 6. На две части. Първа част гласуваме за, против. Въздържали се? Ще го проверим. Афет 6, първата част. Е Край на гласуването. 22 на 16. Прието е. Втората част. Отпада. Афет 8. За, против, въздържали се. Отхвърлена. Компромисъл. За, против, въздържали се. Приема се. 117 за. Извинявайте, той е оттеглен. 117 за. 117 за. Против, въздържали се. Ще го проверим. Гласуваха ли всички? 22 маза, 13 против. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Cool. Alors, sur l'amendement 118 du rapporteur, nous devons voter la deuxième partie. 118. 118 гласуваме втората част. И така гласуваме втората част за, против, въздържали се. Ще го проверим. Мисля, че е прието. Гласувахте ли? Край на гласуването. 21 за, 18 против, приема се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. 21, а 102, 122, извинявайте, казва председателката. Приема се. 123 за, против. Приема се. 124 за, против. Възвечали се. Отхвърля се. Компромисър за,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 е двете части. Първа част за, против, приема се първата част. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се. Значи отново 136 за. 136. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромисо за, против, приема се. АФ 15, първата част за, против, приема се. Втората част за, против, приема се. Добре, не, не, не се приема. Втората част се отхвърля. АФ-16. Приема се. 17 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Възвечали се. Отхвърля се. Искате да проверим ли? Добре, нека проверим електронно. АФ-18. е клюк. Край на гласуването. 21 на 17. Приема се. 19. За. И, и, инта 22. На две части. Първа част. Кой е за? Против. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 26 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, приема се. Компромис фал. Приема се. Юри 7 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 на две части. Значи първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Компромис В, W за, против, приема се. Е 151 за, против, приема се. 152 за, против, въздържали се, проверяваме. Проверяваме 152. Tout le monde a pu Край на гласуването. 23 на 13 прието е. 155 за, против. Отхвърля се. 155 за, против. Прието е. 158 за, против. Въздържали се. Ще го проверим. Да пивате кло. вътекло? 23 пух 13. Край на гласуването. Прието е. qui est pour, contre, abstention. 159 прието е. 160 за против, прието е. 162 за против, въздържали се, прието е. Не зная кога ще гласу... до кога ще гласуваме. Значи компромис Хикс за, против, въздържали се прието. 169 е. за, против. Ще проверим 169. Il vote clos. 12, 18, 9. Край на гласуването. Wat wil hy nou? Стой седемдесет за, против, въздържали се, прието е. Сто седемдесет едно и сто семдесет и две, отхвърлено е компромис, и за, против, прието е. Сто и осемдесет. за, за, 180 за, против, въздържали се, ще го проверим. Проверяваме 180. Лъватикло. Край на гласуването. Отхвърлено е. 181 за. Против въздържали се. Отхвърлено. 182 за против, въздържали се, прието е. Компромис Z за, против, прието е. 186 за, против, прието е. 187 за, против, въздържали се, прието е. 180. 189 за, против. 188 пада. 189 гласуваме сега. 189 за, против, въздържали се. Ще го проверим. 189. Проверяваме. Вътекло. Край на гласуването. 22 на 17. Прието. 190 за. Против, въздържали се. Прието е. 191 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис ББ за, против, прието е. 201 за, против. 2, не, 200, 201, 201, кой е за? Против, въздържали се, прието е. Това ще го гласуваме след 202. 9.15 за, против. Ще го проверим. 9.15. Проверяваме 9.15. На гласуването. 22 на 17. Прието е. 2 на За. Против. Прието е. 9.13 за, против, въздържали се, прието е. АФА 14 за, против, въздържали се, прието е. Може ли да увеличим па, парното? 9.14 за, против, прието е. 9.21 за, против. Ще го проверим. Le vote est clos. 27 pour, 22. Край на гласуването. 27 на 12 прието е. Инте 7 за, против, въздържали се, отхвърлено. Е. Инте 8 за, против, въздържали се, отхвърляме. Инта 10 за, против, въздържали се, прието е. Инта 15 за, против, въздържали се, прието е. Инта 19 за, против. Инта 19 гласуваме. Отхвърляме. Инта 20 за, против, въздържали се, отхвърляме. Инта 21 за, против, въздържали се, прието е. Инта 24 за, против, въздържали се. Ще го проверим. Инта 24. Край на гласуването. 34 на 5. Прието. 36. На две части. Първа част са против, въздържали се, прието е. Втора част са, против, въздържали се, отхвърлено е. Кълт едно са, против, въздържали се, прието е. Кълт 2 са, против, въздържали се, отхвърлено е. Кълт 11 са, против, въздържали се, отхвърлено е. 18 и 19. Заедно. Гласуваме за тях заедно. За, против, отхвърлено. 20 е. за, против, въздържали се. Ще проверим 20. Yeah. Прекратете гласуването. 26 за, 13 против, приема се.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 Девето, проверка, девето. Господин Ман, светът не е съвършен. Прекратихме гласуването. 10 на 26. Прав сте. Беше прието, казва председателката. 13 за. Против. Кой е за 13-то изменение? Против, въздържали се, приема се. Не, чакай, трябва да се гласува компромисно Б. Компромис Б за. Против, въздържали се, приема се. 15-то за. Господин Томасман, после ще си уредите сметките. 15-то за против въздържали се приема се 16 за, против въздържали се приема се 17 от 17 до 19 амблок за, против въздържали се приема се. По 21 на две части. Първа част за. Къде е на комисията? Но да, моля ви, моля ви, реагирайте на време. Само аз имам думата, моля ви. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 21 е. първа част за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се.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 26 има за, един против, е, нямаме въздържали се. Поздравление за докладчика и успех на преговорите с Комисията по правните въпроси. Може и да гласуваме анблок от 52 до 55 изменение Да. Първо, за да е ясно, в това число и за протокола, е, госпожа Монройтен настоя бързо да, да преминем към това. Та, значи, 26-та точка от дневния ред, доклад Булан, асоцииране на въдморските страни и територии към Европейския съюз, това е проекто решение. И по този текст, съответно по листата за гласуване, е, това е проект установище на вниманието на Комисията за развитието. Значи от 52 до 55 изменение за против въздържали се приема се. Компромисно А. За против въздържали се приема се. От там нататък анблок, анблок от 58 до 25 може ли? За против въздържали се приема се. 60 до 63 анблок за, против, въздържали се, приема се. Компромис бе за, против, въздържали се, приема се. И сега блок 65 до 41. Да или не? Значи гласуваме блок от 65 до 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Да проверим 36-то, моля. Да гласувате. Извинявайте, госпожо Наратен, има и други хора с други мнения в тази комисия. Прекратете гласуването. 25 има за 12 на против. 12 души са това. 36 за. И е, това е почти видимо мълцинство. Нали, десницата в края на краища трябва да бъде призната. Ние сме против политическа дискриминация. 37 за против въздържали се. Приема се. 38. Може ли от 38 до 41 блок? За, против, сдържали се. Приема се. Четиридесет второ за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет трето за, 42 бе отхвърлено, 43 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо. Първо изменение за против въздържали се. Приема се. Второ за против въздържали се. Приема се. 44 за против въздържали се. Отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 20 на, на 17 приема се. Девето за. Против въздържали се приема се. Десето за. Против въздържали се приема се. Единайсто за. Против въздържали се приема се. 51 раздел на първа за, против въздържали се, приема се, втора за, против въздържали се, отхвърля се и цялото становище по електронен път за. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. 35 на 1 глас против. Становище на господин Болан, когато не виждам сред нас. Така или иначе становището е прието. Поздравления! Трябва да гласуваме още по две точки, но както виждам, нашите гости за изслушването вече са тук. Трябва да им се извиня, защото се налага да приключим гласуването. Побързахме малко, но не успяхме да бъдем достатъчно експедитивни. И така, точка 27. Това е проекто становище по въздействието на економическата криза върху равенството между половете. Благодаря, госпожо председател. Само на, съвсем накратко за гласуването. 61, 61 и 62 за тези изменения. За да, моля ви, бъдете внимателни, не бива да объркваме тези текстове. Става дума за системите за минимални доходи. Имаше много доклади. Ние се... Ние казахме, че сме за тези системи, а тези изменения предлагат тяхното, е, тяхното прекратяване, тяхното е, премахване. Не става дума за минимални заплати. Е И така, нека да гласуваме компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за против. Приема се. Изменение 5 за против, въздържали се, приема се. 6 за против, въздържали се, приема се. Изменение. Извинете, попрес оратора компромис С. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме по компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 16. За против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х. За против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за против въздържали се приема се. 24 на две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се приема се. Компромис и за против въздържали се приема се. Изменение 26 за против въздържали се. Нека да направим проверка по 26-то изменение.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 Компромис Г. Йот, извинете, за против, въздържали се, приема се. 42 за против. Изменение 42. Госпожа Ронцули. Приема се. 42. На 42 изменение. За, против, въздържали се, ще проверим. Приема се с 20 гласа за срещу 14 против. 43 за, против, въздържали се, приема се 45 за, против, въздържали се, приема се 46 за, с устно изменение, против, въздържали се, приема се 47. Имаме две устни изменения към 47 ще го гласуваме с двете устни изменения. За, против, въздържали се, приема се. 48. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се, приема се. 52. За, против, въздържали се. Нека да проверим по 52. Електронна проверка, край на гласуването. Отхвърля се с 31 гласа срещу 7. Много изясно изразено. 51 за против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 22 гласа срещу 16. 55 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Приема се. 54 също за, против, въздържали се. Приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. А, моля ви, не искаме при тези сибирски температури да седим. Помолих вече, каза председателя, да се повиши температурата. да, да бяхме в Лисабон. Не знам какво е времето в Лисабон. Може би в Атина е по-добре. И така, изменение 60 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. Не. Извинявайте. Отпада. 61 за против. Въздържали се. Приема... Нека да го проверим. Проверка по 61. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 гласа срещу 18. 62. Да, гласуваме по 62. За, против. Моля да ми помогнете. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се, 67 на две части, първата част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, 68 за. Ще направим проверка за втората част по 67 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 срещу 18 гласа. 68. Госпожо председател, моля за протокола. Направих грешка. Това се случва понякога, ще се включи в протокола, но няма да промени резултата от гласуването. По време на пленарното заседание или по време на преговорите можете да се коригирате. 68 за, против, въздържали се, приема се 69 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И сега по целия документ електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 гласа за, 1 против. Поздравления за докладчика. И така последно гласуване за тази сутрин по точка 28 от дневния ред. Това е доклад от нашата колега Надя Хирш по въпроса за интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност. Благодаря. Mrs. Гевичуте is withdrawing her amendment. Госпожа Хирш оттегля изменение 29 от параграф 7, но това не променя нищо, тъй като в параграф 7 имате изменение 92, освен ако госпожа Жан Ламбер не предложи такова нещо. Да, госпожа Жан Ламбер го оттегля. Да, сега вече знаем, че по изменение, изменение 92 и 93 в параграф 7 са оттеглени. Така че ще можем да гласуваме по компромис Д. Ясно ли е за всички? И така, нека да започнем по компромис Й, параграф 1. За, против, въздържали се, приема се. 2 за, против. Господин Сакас, май нещо не можете да следите. Да, така ми се струва. Добре, след параграф 1. ще можем да гласуваме и по параграф 2, допълнение от Комисията за граждански свободи. За, против, въздържали се. Да, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Проверка за изменение 20. Край на гласуването. Не се приема, защото гласовете са по 17 по-равно. 20. За... Няма реакция. Хайде! Хайде, комисия за жените, за правата на жените, 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Ел за, против, въздържали се, приема се. 56 се оттегли, така че компромис и и за, против, въздържали се, приема се. 22, комисия Либе, за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Комисия за жените, изменение 12. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 14. 13. Комисия за жените. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис М. За, против, въздържали се. отх... Приема се. 60. За, против, въздържали се. Приема се. Шестдесет три за, против, въздържали се, приема се. компромисен за против въздържали се приема се 71 за против въздържали се отхвърля се компромис О за Нека да проверим електронно изменение 71. Не знам изобщо защо ви слушам. Край на гласуването. 28 срещу 6. Не разбирам защо либералите, които иначе са много внимателни, стоят отзад, слушат всичко, виждат всичко. Не знам защо те не видяха това, което аз видях, но така или иначе това е резултат. 75. Първо изменение се отхвърля. Компромис О за против, въздържали се, приема се. Компромис П за против, въздържали се, приема се. Жените 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Жените 11 1, за, против, въздържали се, приема се. Жените за, 3 за. Имаме. Ако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 Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Извинете, че се позабавих тук. 95 за, против, въздържали се. Ще проверим. Гласуваме по 95. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за и 12 против. 96. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У. За, против, въздържали се, приема се. 100. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В. Фал. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, Приема се. Жените 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 Костело за, против, въздържали се. Отхвърля се. 108 Блинкевичите за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Хиг за, против, въздържали се, приема се. 19 за против въздържали се приема се, 24, 24 за против въздържали се приема се, 118 Ясловецка за против въздържали се. Ще проверим гласуването по 118. Край на гласуването. 22 против срещу 10. Отхвърля се компромис Y. За против въздържали се. Приема се. Компромис Z. За против въздържали се. Приема се. 131 за против въздържали се. Приема се. 132 за против въздържали се. 132 за против въздържали се приема се. Компромис АА за против въздържали се приема се. Компромис ББ за против въздържали се приема се. 145 за против въздържали се отхвърля се.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 Компромис CC за, против, въздържали се, приема се. Жени 127 за, против, за, за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, моля гласувайте, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се 11 е, за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се, приема се 173 за, против, въздържали се, при... Е, отхвърля се ДД компромис за, против, въздържали се, приема се. 172 не е допустим. 184 за, против, въздържали се, приема се. Граждански свободи 10 да, за, против, приема се. Жени 19 за, против, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Жените са 15 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим по 191. Не, приема се. Няма смисъл. 193, 194 ще бъдат гласувани заедно, защото са идентични. Приемат се 109, 195 за против. 195 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш-хаш. За, против, въздържали се, приема се. 197. За, против, въздържали се, приема се. 199. За, против, въздържали се, приема се. Жени 22. За, против, въздържали се, приема се. Жените 28. За, против, въздържали се, приема се. Сега преамбюла едно За,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 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б, за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. Жените Д, за, против, въздържали се, отхвърля се. Жените Г, за, против, въздържали се, отхвърля се. 19, за, против, а не ще проверим жените Г. ще проверим изменението. 33 за, 1 против, така че определено се приема. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. С за преамбюла, изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Жените С за, против, въздържали се, отхвърля се. Жените Б за, против, въздържали се. Не, много бързаме. Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за,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 мисля, че се приема. Но нека да проверим по 37. Край на гласуването. Отхвърля се, тъй като има по 17 гласа за и против. 38. За, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш. За, против, въздържали се, приема се. 42. За, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и последният компромис за, против, въздържали се, приема се. И накрая заключителното гласуване електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. много, много бързаме. Много бързаме. Моля, дръжте картите. Все още не сме приключили. Задръжте ги. Ето така трябва. И така, 34 гласували всички за. Поздравления! И така, всички, които напускат залата, моля да го направят тихичко, защото сме много изостанали с времето, а е, следващата точка е много важна. Точка 30, публично изслушване на тема въздействието на кризата върху достъпа на, до грижи за групите в уязвимо положение.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 Уважаеми колеги, първо ще дам думата на Джин Ламберт за встъпителни думи към изслушването. Е, преди е, да дам думата и на нашите гости и сърдечно им благодаря за това, че се озоваха на поканата. Е, а Бих искала да дам възможност първо да чуем докладчицата, стъпителни думи, за да ориентираме по-добре нашите гости. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на тези, които предстои да се изкажат днес. Знам, че и много други организации настояваха да разговарят с нас по тези въпроси за достъпа, който се осигурява на уязвимите до грижи, особено в условията на днешната криза. Мнозина бяхме особено впечатлени от сведенията, които постъпват от някои държави членки е, за липсата на възможности, за липсата на достъп, е, най-вече до медицински грижи, е, предвид тяхната цена и така нататък. Ние добре знаем, че здравеопазването само по себе си като такова не е правомощие на тази комисия, но социалните последици от Организацията на здравеопазването са. Е, и вчера, във връзка с устния въпрос, който е, задаваме, чухме от Европейската мрежа за независим живот, че хората са поставени и под други форми на натиск в резултат което за тях е крайно трудно, ако не е невъзможно, да живеят достойно и самостоятелно в условията на днешната криза. Та днеска целта ни е да, да видим как са се стекли обстоятелствата, как, как се е развила обстановката в хода на кризата за някои особено уязвими групи, очевидно не можем да, да обхванем всички, кои са евентуално системните проблеми, и е, дали евентуално няма някои указания за изход от това положение. Комисията много говори, например, за програмата за социално новаторство. Дали там можем да търсим път? Било то за, за възрастните, било то за децата, малолетни, непълнолетни, хора с увреждания, с особени медицински нужди, които вече са е, уязвими, в това число носителите на ХИВ. И, и какво може да се, да се очаква от парламента е, като законодателна работа. Ето това, мисля, е достатъчно като встъпление. Аз благодаря на нашите гости. А и, и други, е, които няма да се изказват днес тук, е, споделят с мен ценна информация, която аз, разбира се, бих споделил с всички, които проявяват интерес. Е, преди да дам думата на доктор Никита Сканакис е, от е, името на Лекари без граница Гърция. Е, бих искал да поздравя делегацията на департамента Атлантически Пиринеи. Ние сме впечатлени от това, че те са дошли до Брюксел, за да пледират за своята кауза независимо дали става въпрос за ползване на средствата от Фонда за регионално развитие или за средствата от социалния фонд. Ние сме до вас. Така, нека сега да чуем господин Канакис. Благодаря, госпожо председател. Аз безкрайно ви благодаря за оказваната ни от вас чест. Ще се опитам съвсем накратко да ви запозная с дейността на е, Лекари без граница. Е, е, вие разполагате с един доста изчерпателен документ, който представя нашата дейност, нашата кауза. Аз ще се опитам тук да поставя акцента, разбира се, върху Гърция, от която съм Що се отнася до нашата мрежа, впрочем, Гърция не е изключение, а по-скоро пример за това, което може да стане в условията на криза. Нашата мрежа обхваща 15 страни, 324 е, програми, които доказват, че в основата на здравеопазването, на медицинските грижи, достъпът до тях е право, а не лукс. И тук става въпрос за хора в уязвимо положение, иммигранти, бездомни, така наречените странстващи, най-вече от ромски происход. И така, Сегашните економически условия в Европа пораждат огромен риск от економическа дезинтеграция. Правото на здраве се накърнява и, и не засяга само Испания, например. Испания бе образец за е, здравна интеграция, а днес испанските лекари са принудени да отпращат от здравните, от болничните заведения, тъкмо у нези, които най-вече се нуждаят от медицински грижи. Гърция също. Има хора, които са изключени, които са и изолирани от Европа, която уж принадлежи на всички. И аз ви нося е, посланието, страданието на онези, които са ви избрали тук, госпожи и господа на вашите избиратели. И информацията, която се съдържа в разпространение от нас документ, сочи, че е, клиниките на лекари без граница, които приемат болни, напоследък е, посрещат шесткратно повече нуждаещи се. С 50% нараства напоследък броя на нуждаещите се от безплатна медицинска помощ. В някои наши е, е, областни диспансери е, броят на контингента нарасна взривообразно. Днес има хора, които вече не са обхванати от социалното осигуряване. Знаете, в Гърция ако ако е, лицето е без работа в продължение на повече от една година, то вече няма, то губи правото си на достъп е, до здравни грижи. А, а, да не говорим, че ако се приемат економически предложения на така наречената тройка, здравноосигурителната вноска ще нарасне значително. След това въпросът за вакцинациите. Има родители, които са лишени от възможността да вакцинират своите деца. Гръцки деца. 8000 деца ще получат тази възможност благодарение на нас тази година. Ето, ето толкова драстични са проблемите. Предавам ви също така страданието на хората от третата възраст, които трябва да преживяват с по-малко от 300 евро на месец, страна в която животът е сравнително скъп. Представете си е, колко струват а, е, а, е, лекарствата за хронични заболявания, като сърдечно-съдовите, като диабета – Ежедневното оцеляване на тези хора е ежедневно е, мъчение. По-нататък е, има хора, които не са в състояние да се ползват е, от безплатни гинекологични грижи, грижи за родилките. Тук ми правят бележка, че говоря твърде бързо. Знаете, аз не съм свикнал да се изказвам така публично. Ще се опитам да говоря по-бавно. Но, но това е. Аз, аз, ви, аз ви предавам а, посланието на онези, които едва се препитават. А, гръцката държава а, разпространява а, а, безплатни, безплатно храна в училищата. Добре, но е, не само децата, не само учащите се се нуждаят от такава помощ. И в Гърция, прочем, в нашата практика ние наблюдаваме и ръст на ксенофобията, и на расизма, надигат глава различни екстремисти и те се ползват с известна социална подкрепа поради страха на хората за утрешния ден. И, и, и повече и повече информация ще, ще намерите в нашите документи и в разпространените от нас брошури. Липсата на достъп до здраве, до здравеопазване – в край на краища ще струва далеч по-скъпо на държавата в дългосрочен план. Аз съм лекар, не съм статистик, но, но, но смятам, че нерешаването на един проблем в дългосрочен план може да се окаже по-скъпо от решаването му днес. Ето това е. Не, не бих искал да злоупотребявам с времето и търпението ви бих искал да обърна вниманието ви на една нова реалност, която ние все още пренебрегваме. И економическата криза принуждава хората да се преселват, да мигрират в Европейския съюз в търсене на по-добро препитание и бъдеще и те при тези условия са лишени от здравно осигуряване. Техният брой расте. Не само гърци са това. Има испанци, португалци, българи, румънци. Ето това е ново явление, което трябва да се разгледа, защото Липсата на здравно осигуряване възпрепятства свободното движение на хората, а още повече поставя в крайно неравностойно положение и, и, и хората, които и така вече са уязвими, които са социално слаби. И накрая е, бих искал да ви напомня постоянният призив на нашата мрежа за да, да се окаже помощ на, на иммигрантите, на, на хората без документи за самоличност, на, на хората, които са бездомни. Аз апелирам а, тези хора да не бъдат отблъсквани, да не бъдат връщани обратно в страната си по происход. Гостоприемството на Европа е нераздривна част от нейните ценности. Е, и още повече, Европа трябва да запази е, с международния си облик на пространство на социална справедливост и солидарност. Благодаря. Благодаря. Давам думата на вторият е, ни гост, е, господин Легро, но няма да няма да се позовавам на девети член от правилника, тъй като тук става въпрос за, за личности, а не за финансови въпроси, но бих искал да кажа, че моят добър приятел е основател на Лекари без граница. Трябваше да му се отдаде дължимото. А сега господин Мишел Легро, заместник председател на образователния съвет в Висшето училище по обществено здраве. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да ви запозная с наши становища, които бяха огласени на проведената през месец декември конференция в Париж за състоянието на хората в неравностойно или уязвимо положение. Говорейки за криза във Франция, днес е, е, по-скоро е, говорим за, за контрацептивни средства, за птичия грип, за различните простетични материали, но, но, но, но тук не става въпрос за това. По-скоро става дума за криза на здравната бдителност, а не толкова за економическа криза. И ето в тази връзка няколко констатации. Когато се анализира френското здравеопазване в условията на криза, не се констатира разрив в такава степен, що се отнася до предлагането на, на грижи, на финансиране и доли на достъпа, ние нали, в край на сме твърде далеч от положението, което бе така красноречиво описано от гръцкия колега или би било описано от испанските колеги. Не, не можем да говорим за сътресение, а по-скоро за задълбочаване, за, за продължаване на противоречията, които вече съществуваха в френската здравна система. Не можем да кажем, че има и цял слой от населението, който е, драстично да е лишен от медицински грижи или да се говори за възникването на, нова, на нови форми на патология е, или на заболеваемост. Можем да говорим за повторната поява на туберкулозата, например, други подобни, но, това все пак са малки части от населението. имайки предвид, впрочем, че е, близо до 12%, близо 12% от е, брутния е, вътрешен продукт на Франция се изразходват за здравеопазване. Една система, която струва скъпо. И в тези разходи се включват и, и грижите за онези, които не могат да си позволят за своя сметка здравни грижи или, или здравно осигуряване. Така че не можем да говорим за, за а, а, някакъв а, срив. Но от друга страна можем да говорим за разтваряне на ножицата, а, която е на лице в, Европ... в френското здравеопазване от 20 ти на години. А, в два аспекта. От една страна се задълбочава е, бедността. Малко повече от 40, 14% от френското е, население е под чертата на бедността, която във Франция се изчислява на 950 е, евро на месец. Близо 8 милиона души са това. От друга страна, както навсякъде, друга де, имаме неблагоприятна е, демографска е, тенденция, е, застаряване, около 15% от населението страда от тежки хронични заболявания, в това число диабет, ракови заболявания и така нататък. А, има още редица хора, които са без а, документи и, и трудно а, могат да получат достъп до каквито и да било социални грижи. И а, а, а, вторият аспект на, на тази ножица, на, нали, на това несъответствие, се свързва с желанието на държавата да намали издръжката на здравеопазването. Е, възникват е, е, повече разходи, които нуждащите се трябва да покриват сами. Не се обръща толкова внимание на, на профилактиката, на, на различните превентивни здравни мерки местните общности се виждат принудени е, да, да се грижат сами е, за най-уязвимите, за майките, за, за, за малките деца. От друга страна, е, хората от третата възраст страда, значи има, расте една пропаст. И кризата я задълбочава между една здравна система, която трябва да се справи с новите изисквания на економическата обстановка и от друга страна едно население, което обеднява и здравното състояние на, на тези а, а, бедни, социално слаби е по-неблагоприятно в сравнение с здравното състояние на здравния статус на, на останалата част от на, населението. И тук може да говорим и за, и за класически примери, като а, а, а, достъпа до, до а, офталмологични а, средства, а, за корекция на зрението, за до стоматологични услуги и, и, и расте неравенството, разбира се, по доходи, но, но нещо, което е още по-дълбоко като, като явление е, че нараства неравенството между териториите на, на страната. И така е, е, расте броя на уязвимите, е, както нараства и рискът, на който те са изложени. Хора, които са без работа, хора, които са наети на твърде краткосрочни договори и съответно не могат да се ползват с пълния обем здравни грижи по здравното осигуряване И а, да, разбира се, тези хора а, а, имат достъп а, до, до безплатни грижи а, по спешност, а, по линия на, на неотложната медицинска помощ, но ако се стигне до там, знаете, нещата а, твърде често са безнадежни, тъй като е занемарена профилактиката. А, по-нататък, в, в отдалечените райони, в селските райони, положението на възрастните е особено а, а, трудно. А, във връзка с казаното от гръцкия колега, а, а, а, имаме две, две френски територии, в Майот и в Гиана, Ето става въпрос вече за отвъдморските а, територии на, на, на страната, в които положението е наистина много, много трудно. И при тези условия френското правителство прие определени мерки, Първата идея е, е такава. Политиката по-настоящем не е тясно насочена към хората, които са в крайно неравностойно или уязвимо положение, а по-скоро към борбата с неравенството по отношение на, на здравето всъщност не да се диференцира групи от населението, а да се приобщават онези, които са затруднени в своя достъп. На второ място да се намалят разходите за здраве, които поемат най-социално слабите, с повишаване на, на праговите равнища за, за безплатно здравеопазване грижи за хората, които а, не, не ползват а, съответните здравни или медицински а, средства, а, просто защото а, а, нямат необходимата степен на грамотност или, или понеже а, ползването им се свързва с а, а, социален натиск. А, с е, известно социално отхвърляне. Та, къде е Европа? Всичко това. Трябва да кажа, че Европа не присъства. Е, особено е, в френската здравна е, система. Е, Европа от друга страна би спечелила от това да се постави акцента в по-голяма степен върху е, дългосрочните грижи за здравето и преди всичко от това е, е, по-висок приоритет да се отдаде на грижите за възрастните хора, за хората без документи за самоличност, за, за иммигрантите това са сериозни тенденции, не само другаде, нали, в други страни, а и във Франция. Връзка с казаното от гръцкия колега и познавайки положението в страните от Южна Европа, определено има, би, би трябвало да се помисли за една общоевропейска организация за солидарност. И то не само в здравната област, а в социалната област като цяло. Благодаря ви. Благодаря ви за тези национални свидетелства. Третият ни гост е господин Люк Целдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставците на услуги за хората с увреждания. Имате думата. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря за поканата и за възможността да споделя с вас някои данни и някои тревоги, които са резултат от кризата в нашата сфера на дейност. Изпратихме и документ по PowerPoint, която, който ще придружи моето кратко изказване. Въпреки, че Здравеопазването е най-вече в компетенциите на отделните държави и членки, а не на настоящия парламент. Знае, че той следи развитието в това отношение. А онова, което в момента а, става е а, пречки, които се поставят пред изпълнението на стратегията 2020. Растежа в сферата на здравеопазването в момента не се реализира навсякъде има съкръщение и всичко, което, на което сме свидетели, не обхваща всички групи от населението. В времето, с което разполагам, ще ви предоставя а, данни а, от а, моята организация, мрежата на доставчиците на услуги, но и материали, които са събрани от Европейския център на фундациите. Документът също е на ваше разположение. Мисля, че той прекрасно иллюстрира въздействието на кризата. Нека най-напред да погледнем какво е въздействието на кризата върху услугите, които оказват подкрепа. Ние следим развитието на нещата от 2009 година насам и стигаме до заключението, че има три основни категории въздействия, които са взаимно свързани. Първо устойчивост, второ достъп и трето по отношение на качествата и възможностите на отрасъла да въвежда ново въведение. От лява страна виждате някои данни от различни източници. По отношение на устойчивостта в цяла Европа виждаме че се намаляват както средствата по обществените, така и от частните бюджети. Това означава намаляване на преките плащания за системите, които оказват подкрепа. По отношение на достъпа, виждаме, че се увеличават списъците с чакащи, което в известна степен създава противоречие. От една страна Европа застарява и така нуждите се увеличават. От друга страна обаче се увеличават и услугите се намаляват и услугите поради, извинете, намаляването на средствата. Новите услуги обаче се а, влияят от кризата много повече, отколкото традиционните такива. И така стигаме до третият фактор, а именно въздействието на кризата върху възможността да се прилагат качествени и а, услуги и услуги, които се ползват от новостите. Това води до сегрегация, а, това води до ограничаване на подкрепата, която услугите предоставят в сравнение с 40-те, 50-те и началото на 60-те години. По-скоро Услугите са свързани с почистване, с домакинска подкрепа, а не с възможности да се дадат повече, да се даде повече самостоятелност на тези хора и съответно да се подобри качеството на живота им. Второто нещо, което искам да споделя с вас е въздействието върху онези, които се ползват от услугите, а именно хората в, с увреждания. В условията на економическа криза, економическата криза може да се превърне и в криза на човешките права за хората с увреждания. Техните възможности за а, наемане на работа в момента са много ограничени, както на свободния пазар, така и а, в а, предприятията, които са, а, са създадени с социална цел. Виждаме, че а, те бяха последните, които имаха възможности за наймане на пазара на труда, но първите, които загубиха работата си. Така че наша задача е да стимулираме развитието на, на общество, което включва всички и което със своя пазар на труда дава възможност на хора с увреждания. В много държави имат такива възможности. Е, такива хора бяха включени, например, в образованието наравно с всички останали, но тези възможности напоследък намаляват. Знаем, примерно, че в Португалия имаше много добра система, но вече тази система не работи. Третата сфера на дейност е независимия живот. Нещо много важно за хората с увреждания. Там виждаме, че бюджетите намаляват за лични асистенти, бюджетите се свиват и вече няма планове за, реинститу... за институционализация. Жалко е, но е ясно, че услугите, които се ползват от иновациите, се свиват по-бързо от останалите. Какво е въздействието на тези тенденции върху разходите? По-малко са услугите за хората с увреждания, това е ясно. Но, както вече казах и колегите от Гърция и от Франция, делът на хората делът, който хората с увреждания трябва да плащат от джоба си, за да получат тези услуги, се увеличава непрекъснато. Този дял нараства в цяла Европа. Освен това виждаме, че а, неформалната грижа, грижата в семейството, в е, рамката, рамките на социалните мрежи, е, трябва е, да компенсира за това, което не се предоставя, така че товарът пада върху семействата. И тук нещата отново опират до неравнопоставеността на половете. Като говорим за семейството, тук става дума най-вече за майката, която рискува да изгуби работата си, ако трябва да се грижи за деца или възрастни с увреждания. Мисля, че това е много тъжно. И така стигаме до следващия екран – Онова, което забелязваме е, че благодарение на съществуването на Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания, която съществува от 2008 година, ние преминаваме от по-общият подход, който е патерналистичен, към подход на база на правата на човека, т.е. права за онези, които ги имат. И кризата като че ли ни застави да отстъпим от тези принципи и да се върнем отново към патерналистичния подход. Т.е. на хората с увреждания да се гледа като на а, хора, а, които са в уязвимо положение. А, може би ще си кажете, че това не е чак толкова важно, защото това беше а, в положението в началото на 40-те години. Но един колега в Прага ми каза преди години, Хората ме гледаха и като ме гледаха в очите, аз усещах тяхното състрадание. Беше а, много тъжно. Сега обаче същите тези хора ми казват, ти харчеш моите а, средства, а, средствата, които аз плащам. Ти а, живееш на гърба на обществото. И се оказва, че кризата може би ще има дългосрочно въздействие върху начина по който обществото гледа на лицата с увреждания. Как обществото гледа на хората, които имат нужда от подкрепа в обществото, от, от страна на обществото. Хората, които не могат да допринасят за обществото, така както го правят останалите. другият въпрос, който ни тревожи, е нарастващата нарастващото неравенство при достъпа до услуги. Разбира се, важно е, че хората имат различно ниво на доходи, но още по-важно е, че те имат различно ниво на достъп. И тук има големи неравенства. Неравенства между различните категории с различни а, увреждания, например хората, които имат а, проблеми с психичното си здраве са особено засегнати и тук именно е най-ясно видимо това неравенство. Нека да кажем няколко думи и за една друга уязвима група, а това са хората, които се грижат, които оказват подкрепа на хората с увреждания. Онези, които предоставят грижи дори и преди кризата, бяха в неравностойно положение по отношение на своето възнаграждение и възможностите да се развиват. Разликите във възнаграждението бяха около 30%. 30% е разликата между заплащането в сферата на услугите за хората с увреждания и останалите. Така че тези хора, които предоставят грижите, се превръщат в работещите бедни. Семействата, неформалните доставчици на услуга – в крайна сметка поемат най-голямата тежест и са онези, които рискуват да затънат в бедност. И така, какво става с новостите в обществото? В Румъния, в България, в Холандия, Унгария, Франция, Германия се развиват нови услуги. НПО-тата, обществените услуги и различни организации предоставят такива услуги, но тяхното развитие беше спряно поради въздействието на кризата. Съкръщенията се оказват огромен проблем за тези организации. А сега ние искаме новости. Трябва да кажа, че в моята сфера на дейност има много сериозна, сериозни тревоги за това, че се борави с такива жаргонни думи. Говори се за а, новости. Извинявайте, че използвам странна метафора. В моята сфера на дейност обаче има усещане, че първо убиваме кокошката, след което искаме яйцата да са повече и по-качествени. Имаше много новости в а, а, сферата, в която работя но а, урязванията на бюджетът, а, мерките за економии в повечето държави прекъснаха тази тенденция. Така че за нас новостите в социалната сфера са нещо много важно и ние бихме подкрепили инициативи на комисията и на парламента в това отношение, но не и разход, но, но не и урязване на разходите. Става въпрос за по-добро качество на услугите, повече включване и повече подкрепа за е, хората с увреждания и другите уязвими групи в обществото. Последния екран, нали имам няколко секунди, госпожо председател. Благодаря ви много. Какво може да направи Европейския съюз? Мисля, че има различни възможности. Преди всичко смятам, че е изключително важно органите и институциите на Европейския съюз да изразят ясно позицията си по отношение въздействието на кризата върху а, този отрасъл. Вашата комисия може да го направи, Европейската комисия може да го направи, може да го направи и парламента. Един от начините е да се окаже подкрепа на резолюцията, която приятелите на Емил предлагат. Мисля, че това би било възможно. Второ, парламентът, Европейската комисия могат да стимулират интелигентните съкрещения, съкрещения в онези услуги, които, но не а, услуги, които а, стимулират активните граждани, институционализацията и активната а, работа и, и пакетът за социални инвестиции трябва да се справи с въпросът за а, услугите, които са достъпни, които са налични, които дават възможност на онези, които се нуждаят от тях да ги получат. Разликата при социалните услуги и стопанската дейност е, че социалните услуги са дълбоко, пуснали дълбоки корени в общността. Те получават огромна подкрепа от обществото. Пето, което Европейският съюз би могъл да направи е да се отблокира създаването на работни места в а, отрасъла. В момента няма млади хора, които работят при нас поради лошите условия на труд целият отрасъл е непривлекателен. Социалният диалог е проблем. И мисля, че парламентът прекрасно съзнава, че има а, комитет за социален диалог на фризьорките, но няма комитет за социалния диалог на социалните работници, където а това е отрасъл, където работят хиляди, много хиляди повече, отколкото в останалите. Така че трябва да има социален диалог в отрасъла. Последно по място, но най по значение. Като се използват инструментите, механизмите на европейските институции, трябва да се подпомогне а, научната база, на която секторът може да се обновява. Надявам се, че с това, което казах, дадох известен принос към дебата и а, се надявам, че този парламент ще продължи да се бори срещу отрицателните въздействия на кризата. Да, благодаря ви. Вие наистина обобщихте толкова важни теми, вашето изказване пред комисията, трябва да ви кажа, че се прави пред хора, които наистина се вълнуват от тези проблеми и мога да ви уверя, че наистина ще работим по този въпрос. И накрая ще дам думата на Франк Гудвин, секретар на организацията Eurocare. Благодаря ви. Благодаря. Е, това, което казаха колегите, е вярно. Аз се идентифицирам с него и няма да го повтарям. Ще ви представя неформалната помощ, която е също много важна за хората с дългосрочни увреждания и те биват гледани в къщи. Мисля, че този вид помощ и грижа – е 80% от грижата за хората с увреждания в Европа. Когато имаме целия фон, цялата палета на грижи за хора с увреждания, почвайки от амбулаторната, болничната и така нататък. Това са около 4 милиарда евро на година толкова струва тези услуги за Обединеното кралство? Това са 77 милиона на, на седмица. Повечето от хората, които се грижат за болните, са назначени и те губят тези своето назначение. Това е много ужасно. Тоест, въздействията на нивото, на качеството на работата засяга самите хора, които дават грижи, които дават тези услуги, но и цялостната система и работодателите. Ако един човек не може да продължава да работи и това време продължава, то това е, означава нещо много лошо за цялостната система. Това е въжи и за е, ситуацията навсякъде в Европа. Тогава се търши решение отвъд граница. 25% от тези хора работят през цялото време и качеството на техните услуги е много високо. Това са, това означава, че те работят 80 часа на седмица, а някои работят 24 часа в денонощието, защото се грижат именно за такива пациенти. Това са все пак малцинството хора, но въпреки той. Така че сложността на тези грижи е много важен. Другото нещо, което е важно е аспекта на пола качеството на услугата се повишава, когато имаме повече жени, които работят в сектора. Но с, с уволненията много жени биват уволнявани. Оказва се, че е, нуждата и нуждата от тези, е, този вид услуга непрекъснато расте. Прехода от институционални грижи към комунални и домашни грижи зависи много от броя на неформалните грижещи се. Искам да ви дам някои данни. Опитваме се да подобрим цялостния процес. Хора, които не могат да постъпят в болницата, например, е, хора, е, които претърпяват някаква операция, те стоят съвсем мъничко в болницата, след което трябва да се върнат в къщи. Е, в къщи обаче там има домашен помощник, след той следи състоянието на тези хора и може да се обърне към болницата на второ място. Много често болниците са заинтересовани да освободят леглата колкото се може по-бързо. Същото въжи и за отделенията на родилки. Това означава, че непрекъснато има нужда от дългосрочни хора, които се грижат за болните. А, пациентът в тази ситуация е уязвимият, но уязвимият е и болногледачът, защото не може да даде необходимото качество услуга, което се очаква от него. Това е по принцип форма на експлоатация на болногледача. Когато става дума за а, родилките, и отделенията за родилки. Там също се намаляват броя на леглата и броя на болногледачите. Ето защо домашната, домашното болногледачество започва да придобива все по-голямо значение. Бюджетите за болногледачи също се намаляват. Отказва се а, домашна домашен гледач много често. Въпреки, че е, някои хора имат право на това, какво се случва? Тези хора трябва да се обърнат към лаици. Т.е. какво се оказва, имаме нужда от допълнително обучение, за да може болногледачите да дават адекватна помощ. На следващо място – това е използването на технологията, за да могат хората да живеят в къщите си, за да могат хората да не трябва да е, посещават болниците. Това е едно добро развитие. В случай, че пациентите в тази ситуация и болногледачите и ползват съответното обучение и съответната помощ. За съжаление обаче, тъй като двигателите на тези процеси са економически, болногледачите ползват една друга възможност, улекотена възможност, като качеството на домашното болногледачество е занижено. На следващо място искам да се спра на нивото на грижите в къщи. Е, това е също много сложен въпрос. Най-напред, когато става дума за медикаментозно третиране на пациентите, за това отговаря в такъв случай болногледачът и технологията. Трябва да се правят е, диал... ди, ди, хемодиализа, например, и други процедури да се провеждат в къщите и болногледачът много често е оставен сам. В такава ситуация ситуация се оказва, че отговорността поема неформалния пълногледач. Вс... Всъщност се оказва, че понякога един човек с увреждания се грижи за друг човек с увреждания. Услугите не могат да помогнат в такива ситуации. Е, хората сами трябва да намерят ресурсите и е, да се обърнат към услугите, към службите, но и към приятелите си. А всъщност се оказва, че човек с увреждания би трябвало да бъде подкрепен от системата, а не да бъде оставен да се грижи за друг човек с увреждане. И така, какво, каква е ситуацията? Ситуацията на пълногледачите е много тежка. Това е до голяма степен една невидима ситуация. Правителствата казват, че е, отделят повече пари, но в крайна сметка до хората тези пари не стигат. Това се случва вече непрекъснато. Защо? Защото ситуацията се оценява доста повърхностно за последните 2-3 години. На тази база се определя бюджета. Не, не може критериите, по които се оценява ситуацията, да продължават да са същите. Краткосрочен е този подход и той утешнява допълнително ситуацията на пълногледачите. Ако е, погледнем ситуацията по-внимателно, виждаме, че пълногледачите са поставени под голям натиск и страдат от стрес. Има намаляване в бюджетите и по този начин не е възможно да се направят модификации за някои пациенти, така че те да могат да живеят и да бъдат третирани в техните домове. Много дълго време е, траят оценките да се види дали даден пациент има право на определени надбавки. Освен това, лекарствата – средствата за безплатните лекарства се намаляват, а самите разходи и цени в Испания, например, са, нам, са се увеличили три пъти. Има и други ефекти и други въздействия. Може, например, един човек да е напуснал болницата като резултат на някаква много специална ситуация, например, претърпял е удар и той бива изпратен обратно в къщи за него да се грижат неговите роднини, които не са квалифицирани. Вижда се, че понякога тези хора също живеят в много скромни, в много скромна ситуация и им е много трудно да се грижат за болния си роднина. Освен това, Бюджетите на всички нива непрекъснато се намаляват. Много семейства отлагат болничните, е, болничните посещения за момент, когато ще имат повече пари. Натискът е много голям и натискът много често се помага, поема от пълногледача. Услугите трябва да се оценят критериите, по които пациентите се оценяват, трябва да бъдат преосмислени. Хората понякога трябва да подадат заявка за определена помощ. Срокът се простира за оценката от 6 месеца до 2 години. Много е дълъг. Председателката прекъсва оратора. На следващо място важно е да се подчертае и качеството на услугите. Медицинските сестри много често не дават отчет за цялостната си работа. Сега, какво може да се направи най-напред? Председателката, ако обичате, бъдете по-кратък. Искам, привършвам най-напред. Препоръка. Няма данни. Е, трябва изследванията и проучванията да се подкрепят. Евростат играе огромна роля. В много страни те изследват ролята на неформалните болнични грижи, това е много ценна статистика, но в много ситуации тя не се прави. Мисля, че може такава една статистика и такова проучване да се направи, за да се видят и страничните ефекти на влошената ситуация. На следващо място трябва ни едно разумно и добре балансирано проучване на национално равнище, за възможните стратегии за подкрепа към болничните грижи. Благодаря. Завите. Благодаря, благодаря и на, на четиримата ни гости. Те ни поднесоха много важна мисли и информация. Е, бих искал да дам думата на Александра Саркас, който я поиска. Имам а, вече записали се и други за изказвания. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да кажа, че ви изслушах с огромно вълнение и тревога, защото вие ни е, е, представихте сведения и аргументи за това, което представя най-сериозна загриженост за нас по-настоящем, за накърняването на, на тъканта на Европа по-настоящем е, бих искал да кажа нещо основано на личния ми опит. Е, по-настоящем Испания е своеобразна лаборатория, в която е, могат да се проявят не просто последиците от кризата, а и да се експериментират средствата за преодоляването на кризата. Кризата може да се преодолява с определена човешка цена, но, но, но цената би могла да бъде и друга. По-настоящем се приемат напълно произволни решения, просто и просто за да се пестят а, а, пари. А, понякога економически ефект е пренебрежим, а ефектът върху хората е катастрофален. Да, не вземем, да вземем, например, приватизацията на обществените услуги в Испания ние ставаме свидетели не просто на твърде слабо управление на държавните финанси, а и на посегателства срещу устоите и ценностите на системата. Е, испанската система е, се основава на безусловното право на гражданите да бъдат е, лекувани и да получат достъп до медикаменти. И сега се, това право се ограничава по финансов признак. И това са политически решения. Тук не става въпрос просто за бюджетна дисциплина. Става въпрос за зла политическа воля, посягаща на устоите на системата. От права се е, е, е преминава към търговия. И когато кризата отмине, а ако тези варвари продължат по, по, по този път, проблемът ще остане, ще просъществува и след кризата. Защото се посяга, както казах, на, на, на замисъла, на логиката на системата. И питам, каква е цената на всичко това за общественото здраве? Понеже това няма да бъде без цена – Нали, когато милиони хора са лишени от грижи, ще надигнат глава в Испания болести, за които уж бяхме забравили, като туберкулозата и други. Е, така че, а да не говорим за иммигрантите, които въобще нямат права и които са вектори, носители на, на заболявания, на, на заразни болести в много случаи. Колко ще струва всичко това? Каква ще бъде цената за общественото здраве и съответно економическата цена? И последно, господа, в Гърция, в Португалия, какво, какво се, се, се прави? Е, е, е, какъв, какъв е натискът на, на Европа? и как се приема това в, в вашите страни? В Испания, според мен, професионалната, медицинската общност съзнава тези проблеми и вижда по-далеч от политиците, които фактически разрушават системата. И фактически как, как, как, как стига гласът на Европа? До, до гражданите, до вас, до вашите организации. Колегата Мърфи, след това госпожа Аркин. Благодаря, госпожо председател. Аз е, първо дължа особена благодарност на нашите четирима експерти, тъй като те обрисуваха много жива, красноречива картина на последиците от бюджетните съкръщения в Европа върху основни права, като достъпа до, до здравни, до медицински грижи и, и, и за това как определени групи, така наречени в уязвимо положение, са засегнати от всичко това. Но те са уязвими тъкмо а, поради начина, по който ги третира обществото. А, тяхната уязвимост не е присъща. И когато а, говореше господин Зелдърло, особено, това, което ме впечатли е, че има, има цяла поредица от сериозни посегателства върху правата на, на хората с е, е, увреждания. Е, е, и, и, и всяко това посегателство е, е достатъчно сериозно и, и е, срещу него трябва да се противляваме. Но, но има нещо още по-важно. Тук не става дума само за количествено натрупване на съкръщаванията Става е въпрос за качествена промяна. Наблюдава се една контрареформация, ако щете една контрареформа по отношение на хората с увреждания. Ние се отказваме фактически от социалния модел на отношението към уврежданията в резултат от кризата към стария, отживял времето си медицински модел на отношението към уврежданията. И да, вярно е, може да се каже, че тези хора са, са жертва но трябва да си даваме сметка и за друг аспект. В много страни из Европа тези най-уязвими социални групи са на предните линии в борбата срещу е, бюджетните съкръщения, срещу политиката на държавата. В Ирландия най-вече възрастните и хората с, с увреждания мобилизират общественото мнение, широкото обществено мнение против е, безотговорните действия на държавата. И според мен ние не можем да чакаме е, справедливост от Европейската комисия и честно казано от мнозинството в Европейския парламент. Е, онова, което хората в уязвимо положение е, следва да направят е да разчитат на своите сили, на себе си и на обединяването на усилията с други, които са поставени в подобно положение. Синдикатите, с цялото синдикално движение и, и въобще движението, което е настроено против тези безразборни бюджетни съкрещения. Просто, когато се посяга на правата, трябва да се борим за права. Благодаря. В парламента винаги благодарим на онези, които правят изложения пред нас. В този случай обаче аз искрено съм благодарна на нашите оратори. Вие не говорите само за ситуацията като такава. Вие обаче правите и предложения, които винаги са много ценни за нас, като парламентаристи. В този ред на мисли, ако мога да получа достъп до вашите изложения, ще ви бъда много благодарна да ги получа. Това, което каза колегата Мърфи, за мен е нещо, с което не мога да се съгласа напълно, именно, че не можем да имаме доверие на парламента. Зная, че вие споменахте заплащането, социалния диалог в сферата на предоставяне на услуги. Ние може и да не можем да решим всички проблеми, но можем все пак до някъде да повлияем. Нямаме пряко въздействие, но в някои от сферите можем все пак да помогнем. Имам и някои кратки бележки. Ще бъда съвсем кратка. Имах въпрос, четох и документи по този въпрос. Как оцеляват хората и въобще оцеляват ли? Колегата от Франция, вие говорихте за всеобщото право на, здравослов... на здравни грижи, за въвеждането на здравно осигуряване. Това променя ли се? И колегата от Белгия ни каза неща, които доста ни отрезвиха. Може би това беше най-отрезвяващото. Чуваме как се променя начина по който обществото гледа на хората с увреждания като начало е, много време беше необходимо, за да започнем да гледаме на хората с увреждания по друг начин, докато сега като че ли тенденцията е, е по-различна. И ако това не е достатъчно, няма какво друго да ни подскаже, че е необходимо да действаме веднага. Благодаря ви за това, което казахте за новостите в социалната сфера, за социалния диалог и в сферата на грижите и на накрая към представителя на организацията Eurocarers. Вие казахте, че понякога близките на хората с увреждания трябва да поемат и медицинските услуги за тях. Така че ние бихме могли да помогнем, като разработим стратегия за онези, които полагат грижите. Но така или иначе искам да благодаря на всички за изказванията. Вероятно ще трябва да продължим и да приключим без превод, само на английски язик. Имаме още 10 на 15 минути. Аз бих искал да попитам господин Легро как според него положителният опит във Франция би могъл да има положително разпространение в Европа. Виж, що се отнася до данните по-нататък, много е важно стратегическите разработки да се основават на данни. По отношение на бедността, например, нямаме актуални данни. Благодаря. Съгласна съм с преждеговорившата. Наистина, днешните изложения бяха много качествени, много конкретни. Дадоха ни представа какво става по места, но и идеи какво предстои. Един от въпросите, които аз искам да повдигна е не толкова въпросът за медикаментите, за разходите, за съфинансиране, но и разходите, цената на самите медикаменти. Понякога те се оказват изключително скъпи и може би това е въпросът, с който би трябвало да се занимаем. Може би нашата комисия не може да реши всички въпроси, но се заслужава поне да помислим за въпроси, свързани с обществените поръчки. А по отношение на доброволците. Все по-трудно става да се критикува тяхната работа, защото в крайна сметка те се опитват да помогнат на хората, които имат толкова много и толкова непосредствени а, потребности. Ако може да кажете нещо и по този въпрос. Благодаря. Отново ще дадем думата на експертите. По същия ред започваме с господин Канакис. Моля, имате по 3-4 минути, спазвайте времето. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда конкретен. Най-напред с проблема с новите болести. Наистина в Европа е вече има отново туберкулоза или сифилис. Особено туберкулозата се свързва с бедността. Много семейства не искат да говорят по този проблем. Те го маскират, премълчават. Например, в Гърция за първи път бяха показани по телевизията хора с пин. Това не може да се прави, не бива. А когато някой е болен от туберкулоза, то той е заразен. Публичното здраве, общественото здраве е застрашено. Затова Прогнозата ми е, че продължителността на живота ще се ограничи, ще се намали в южните страни. И то не става дума само за бедните. Сега за шарката и ваксините. Оказва се, че всяко десето дете не е не е вакцинирано. Защото ако всички деца бяха вакцинирани, нямаше да има отново огнища на шарка. Увеличават се и разходите така. Сега за Гърция. В Гърция имаме така наречените четвърта класа е, граждани които едва се справят с битието си. Всеки ден в хиляда семейства се спира електричеството. Те нямат ток, те нямат храна, те нямат лекарства, те трябва да просят. И най-лошото е, че това става трайно състояние – което може да доведе до политически експлозии. Какво очакваме ни от вас? Очакваме вашата намеса. Кажете, че економиите ни биват да засягат само най-бедните, а цялото население – вие казвате, че ще ни помогнете, но не може да се говори за солидарност, когато социално изолираните систематично биват и по-нататък изолирани. Този въпрос много бързо трябва да се реши. Merci. Благодаря. Четири неща в допълнение или в отговор на зададените въпроси. Първо, нека да кажем, че аз съм член на мрежата на държавните експерти, които редовно работят с Европейската комисия по въпросите за бедността. И аз мисля, че ние сме предоставили много документация, е, много проучвания по социалното приобщаване, бедността, услугите, заетостта. Е, никога май обаче не сме работили по здравните въпроси и, и, и вашата работа очевидно потиква нататък и ще трябва е, вече по-целенасочено от сега нататък е, да се проучи въздействието на кризата върху здравните системи. Е, е, заслужава сериозно внимание този въпрос, който е до сега, опасявам се, подминаван. И това се е, свързва с въпроса за данните и ролята на Евростат. Наистина липсва ни в момента достатъчно надежна информация. Това първо. Второ, вие повдигнете въпроса за вакцинациите. Мен ми се струва, че бихме спечелили от обмислянето на, на една основна кошница медицински услуги, е, на които всички следва да имат право, е, от които никой никога не би следвал да бъде лишаван. Някакъв минимум, защитен минимум, е, и така както имаме минимално жилищно осигуряване и друго. Не, нали, един под, една защитна мрежа, под която не бива да, да се изпада. Е, трето, е, по отношение на чужденците. Във Франция има понякога задоволителни грижи за, за този контингент, но от момента, в който човекът няма документи за самоличност, нещата стават катастрофални. Опасявам се, че няма напредък в това отношение. Освен това, трябва да се приемат и общи на равнището на Европейския съюз мерки за мигрантите и пак да се приеме някакъв минимален пакет услуги. Сега, въпросът за всеобщото е, здравно осигуряване. Във Франция това бе нещо добро. Това даде възможност на, на хората, които не се осигуряват социално, да, да, да ползват някакво здравно осигуряване. Разбира се, системата е страшно сложна като управление, но това би могло да бъде предмет на, на обмен. Знаете, има механизъм на партньорски проверки. По линия на този механизъм би могло да се обменя информация. Нали? има недостатъци, в това число и във френската система, които биха могли да бъдат преодолени, но във всеки случай тъкмо тази система дава възможност да бъде предпазено най-уязвимото население във Франция от най-тежките последици от кризата. Благодаря, господин Залдерло има думата. Благодаря. Две-три бързи бележки. Имаме и някои предложения, които бихме могли да ви предоставим в случай, че проявявате интерес. По отношение на реформата, в която се провежда в момента в някои държави, в някои институции, съществува тенденция към връщането към стария модел на дефекта. Дефектния стар модел а, по отношение на хората с увреждания. Мисля, че стигнахме момента, в който нашите действия трябва да се позовават на правата на човека, защото именно там са рисковете. Трябва ни нов подход към уврежданията. Уврежданията не са проблем на отделния човек, а на взаимоотношенията между даденото лице и обществото, което издига бариери. Без очила, примерно, аз не мога да си прочета текста. Така че така трябва да се гледа на уврежданията, а не по стария начин, който разглежда хората с увреждания като хора с някакъв дефект. И така, какви са последствията, ако не се инвестира в социалния модел? Мисля, че това е много важен въпрос, защото цената, ако не инвестираме в тези услуги, ще бъде по-висока безработица, по-големи отсъствия от работа, по болест и по-малък брой активни граждани, които дават своя принос към развитието на обществото. Нека да ви дам един пример. Как е възможно в Централна европейска държава да се намаляват средствата за предоставяне на дадена услуга. След като се разгледат разходите и възвръщаемостта за инвестицията, се оказва, че възвръщаемостта е 1 към 16, т.е. за всяко инвестирано евро има възвръщаемост от 16 евро. Тъй като хората, които вместо да получават помощи и да зависят от социални помощи, започват да дават своя активен принос към обществото. Тази услуга обаче беше прекратена прекратена. Защо е така? Това е фундаменталният въпрос. И наистина, съгласен съм с вас, има сили в обществото, които като че ли са движени от мотото, никога не бива да пропиляваме една хубава криза и възможностите, които тя ни дава. Така че трябва да се опитаме да се справим с тази криза. И накрая, Европейския съюз, но това, което може да се направи на ниво Европейски съюз, то е много. Вече споменах, примерно, развиване на потенциала, който съществува в отрасъла, който, проявя, който предоставя грижи. Освен това, развитието на социалния диалог е също нещо, което Европейския съюз може да подпомогне. Парламентът, Европарламентът също може да прегледа правната рамка за новите структурни фондове. Но структурните фондове трябва да подпомагат услуги и системи, които дават повече възможности на гражданите, а не с тези фондове да се а, сегрегират а, цели категории от населението. А, фондовете трябва да приемат правилния подход и да предоставят възможности за увеличаване на а, достъпа до а, услуги от системата и на а, тяхната и намаляване на тяхната цена. Така че Европейският съюз трябва да гарантира чрез този парламент тези права на своите граждани. Благодаря. Благодаря. Последният оратор е господин Гудвин. Благодаря. Искам да подчертая още веднъж а, последното, което казах, а именно личната грижа за хора с а, увреждания, като че ли а, в момента се стеснява. Често пъти това е и въпрос на дискриминация, расизма надига глава, често пъти иммигрантите са хората, които се занимават с тези дейности. Така че на ниво Европейски съюз е важно да се провежда диалог, да се постави ударението върху основните човешки права и това да обхваща различни категории хора. Така че мисля, че това би бил един много важен пример. Аз самият участвам много активно в Ирландия, в нашата асоциация около 80% от нашият бюджет е от услуги, по линия на услуги, които трябва да бъдат предоставяни, предоставяни по силата на законодателството. Така че има о, известна опасност за стъпничеството да стане обект на голям а, и много силен контрол. Всяка година 5 до 10% от бюджетите ни се намалява през последните 3 години. Това е ежегодно явление. Така че за стъпничеството, е пеотата, а, се опитват да правят каквото могат, за да запазят тези дейности, защото тяхната роля е наистина много важна. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите, които останаха с нас до края. Не беше лесно, защото днешната сесия беше доста дълга. Зная, че докладчикът ще предложи проекто доклад на 20 февруари. От днешната дискусия научихме много неща. Искам да подчертая само едно нещо. Що се отнася до въпросите, които са свързани с здравеопазването, нещата са в правомощията на държавите членки. Те нямат отношение към работата на нашата комисия. Трябва обаче да помислим по какъв начин можем да имаме да вземем отношение и по тях в доклада си. Благодаря на всички и ще се видим отново в понеделник. В понеделник за парламентарната седмица, а на 20 е следващото заседание на комисията. Благодаря ви.